момента, като а, там ще намерите и указания за това, какви могат да бъдат а, исканията за промени и в какви срокове и по каква процедура можете да ги направите. И така, това бяха съобщенията, госпожи и господа. Аз сега трябва да ви информирам относно дневния ред на председателски съвет на 10 септември 2009 е, съгласно член 137 от правилника на парламента. Този правилник е прият, той, е, този дневен ред е прият, той ви е раздаден, вие сте информирани за него. През е, изминалата седмица